Моля ви, вземете местата си, защото трябва да започнем да гласуваме. Моля ви се да пъхнете картата в устройството, да проверим всичко дали работи, за да преминем към единствения доклад на госпожа Мария Муниес. Европейския съюз като участник на световната роля, неговата роля в многостранните организации. Единствен документ, който трябва да гласуваме. Да започнем директно с гласуването тогава. Компромис 5, моля за, против, въздържали се, Изменение 62 за против въздържали се. Отхвърля се 63 за против въздържали се. Приема се 64 за против въздържали се. Приема се компромис 6 за против въздържали се. Приема се Прескачаме до изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се и изменени 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се. Не е ясно, моля да гласувате електронно. Моля, гласувайте 72-ро изменение. Електронно гласуване. Моля, започнете. Край на гласуването. Не. Мали момент. Добре, ще изчакаме. Спокойно. 50 карти са използвани. 52 гласувани, 52 карти. има. Край на гласуването от 23 против, 27 за, 73 за. Да, извинявайте, 72 се прие. Прескачаме 74. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 75 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7. Ще изчакаме господин Брок да приключи телефонния си разговор, за да не му пречим. И ще продължим. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за. Добре, електронно гласуване по изменение 81 за 54-54. да, отхвърлено с 30 против, 82 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 в 3 части. Първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, не съм сигурен. Гласувайте електронно по втора част на компромис 7. 54-54, chiusa la Край на гласуването с 28 гласа против се отхвърля. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 87. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласувайте електронно по 90-то изменение. 65 станаха гласуващите. 27 на 28 с един глас повече се отхвърля. 91 за против въздържали се отхвърля се. 92 за Добре, 91 прегласуваме по електронен път. Манка un voto. Липсва един глас. Някой колега се е разсеял. 30 срещу 23 отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 се изтегля. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против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 въздържали се, отхвърля се 103 за. Добре, 102. Гласувайте с картите. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 срещу 25. 103 за, против, въздържали се, приема се 104 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис. Добре, 104-то прегласуваме електронно. Край на гласуването. 29 на 29. Трябва... Справо прегласувахме, отхвърля се. Компромис 8 за,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 121. Край на гласуването. 56 на 2. Е, може би трябва да си сменя очилата. 122 се оттегля. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се 126 за против, въздържали се, приема се 124 за, против, въздържали се, приема се 127 с устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се 128 за, против, въздържали се, отхвърля се 129 за, против, въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се. Трябва да контролираме. 130. Моля, гласувайте с карти. 130. Двама колеги бяха гласували, сега всички гласуваха. 31 отхвърля се. 131 пада, да. 100 302 за против Приема се. 133 за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно извинение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така ми се струва но ще проверим. Осно изменение 2. Моля, гласувайте с карти. Край на гласуването. 29 на 30 с един глас за повече се приема. Сега стигаме до 137 за против Въздържали се и тук не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Манка ано анкора две колеги. Двама колеги още. Не, един колега не е гласувал, може би е забравил. Край на гласуването. 28 за. Приема се. 138 за. Против въздържали се, приема се. 139 се оттегля, 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 148 изменение за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се. Приема се 149 за, против, въздържали се. Отхвърля се 150. Добре, 149 контролираме. 149. Край на гласуването. С един глас се отхвърля. 150 за. Против въздържали се, приема се 151 за, против, въздържали се, 105, отхвърля се 152. Добре, ще проверим 151. Не трябваше да кажа, че ми се струва, че е отхвърля. Отхвърля се 32 на 25. Отхвърля се 152 за Против. Приема се 153 за. Против. Приема се 154 за. Против. Въздържали се. Приема се компромис. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, 14-то прегласуваме. Моля, гласувайте. Трима липсва, двама колеги още липсват. Край на гласуването. 34 на 2 зала. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Да проверим електронно. 15-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27, 28. Приема се. 16 за, против. Ох, и тук не е ясно. Моля да гласувате електронно. Аперта la votazione elettronica sul 16. 16-то изменение, електронно гласуване, край на гласуването. 33 на 26 приема се 17. До тук гласувахме 16-то, сега 17-то, моля. За. Гласуваме 17. Кажете. Господин председател, може ли да поясните какво, кой как е гласувал? Тук получаваме различни цифри. Става дума за таблото. 16. В предишното гласуване бяха 17. Сега 17 или 16 са? 17. Sì, sì, eh, va bene. Eh, io però, io però ho detto, detto 16. Eh. Аз казах 16-то, защо е написано 17-то, нямам представа. Трябва да слушате какво аз говоря. Гласа на председателя. Той е важно. Мисля, че до този случай няма смисъл да се прегласува. Сега гласуваме 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18. добре. Сега гласу... прегласуваме 17-то и там пак пише 18-то. 17-то. Не гледайте какво пише на таблото. Гласуваме 17-то.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 32 но, 25 си е... Отхвърля се с 32, 28. За 30 сега. Против. Отхвърля се. 33 за. Против. Отхвърля се. 34 за против, приема се 35 за, против, приема се 36 за, против, приема се 37 за, против, отхвърля се 38 за, против, отхвърля се 39 Добре, контрол на 38. Край на гласуването. 31 на 28. Приема се 39 за. Против. Въздържали се. Приема се 40 за. Против не е ясно. Прегласуваме 400 електронно. Край на гласуването. 30 на 30 отхвърля се. 41 за против. Въздържава се. Приема се. 42 за против, въздържа се, отхвърля се, 43 за, против, въздържа се, отхвърля се, 44 за, против, въздържа се, приема се, 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържа се, не е ясно, 46-то електронен контрол. Тридесет за. Приема се компромис 4 за. Против. Не вдигате добре ръце. Да. 53. Хубаво вдигате ръце. Остават малко. 53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 Контрол по пето. Моля, гласувайте електронно. Пето изменение. Вече 60 гласували, 28 на 32 отхвърля се. И, и изменение едно на комисията по външна търговия за против. Приема се две, пак на същата комисия, за против. Въздържали се, първи. Контрари. За против, въздържали се, приема се. Има предложение да гласуваме общо от четвърто до десето. Има ли възражение? Добре, нормално, по едно по едно. за против, за 4 отхвърля се, 5 за против, въз... приема се 6 за против, отхвърля се 7 за против, приема се 8 за против, отхвърля се 9, отхвърля се 9 за против, отхвърля се 10 за против, 11 за, против, отхвърля се. Искате контрол по 11-то? Моля, гласувайте електронно. трима против, отхвърля се. И сега електронно гласуване по целия доклад с измененията към него, така приети от нас. Моля, гласувайте. Липсват два вота. Двама колеги не са гласували. Край на гласуването. Петдесет и трима, пет против, няма въздържали се. Поздравления! Господин Брок иска да вземе думата. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in un... Извинявайте, той в момента води личен разговор. Господин Брок, искахте да се... да вземете думата, не? Еми тогава да не си забравяйте картата. Защото ще имате проблем. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Изслушване за състоянието на човешките права в Туркменистан. Размяна на мнение с турменски защитник на правата на човека. Ще изчакаме да дойде да вземе място си. radio. Twee hij begint Господин Салафранка, имате думата. Господин председател, благодаря ви. И след като изкажа поздравления на докладчика за приятия доклад, Бих искал да бъде записано в протокола. Господин председател, казах, че след като поздравих докладчика, бих искал от името на моята политическа група да бъде записано в протокола следното. Въпреки, че са внесени няколко устни изменения от моята група, ние подкрепихме много от измененията. Казвам това, защото докладчика многократно отхвърли устните изменения, внесени от моята политическа група. И искам това да бъде записано в протокола. Председателят, благодаря за това уточнение, господин Салафранка. Сега, нека да минем към точка 8. Както ви казах, става дума за обсъждане и изслушване относно състоянието на правата на човека в Туркменистан. Знаете, че споразумението за партньорство и сътрудничество, подписано неотдавна и през юни парламента трябва да приеме това споразумение, постави в центъра на нашите а, занимания, на нашата дейност този въпрос. Държавите от този район и най-вече Туркменистан – се намират в ситуация с нестабилно управление и правата на човека рядко се спазват. Или поне е така, както ние знаем, че трябва да се спазват. Предвидено е посещение на делегация. Няколко колеги се включиха в тази делегация, която ще посети в края на април Туркменистан и Узбекистан. Знаете колко са трудни в Туркменистан връзките с независимите организации. Именно за това организирахме такава среща тук, в рамките на парламента, така че да можем да изслушаме едно неправителствено мнение за ситуацията. Сред нас е господин Фарид Тукбатилин, който е пострадал и е в изгнание в Европа, но продължава да поддържа връзки със своите сънародници. Той често ни е разказвал за ситуацията, тъй като черпи информация от преки източници. Той е представител, има и други представители на Тюркменската инициатива, както и госпожа Вероника Голдстон, която е представител на Human Rights Watch. В миналото а, ние многократно сме изслушвали мнението на тази организация. Преди да дам думата а, на а, нашите гости, първо ще дам думата на госпожа Хаутала, която е председател на тази организация. Благодаря, господин председател. Фоновите данни за тази дискусия е, е и факта, че е, бе приета резолюция, доста критична през февруари, за условията за прилагане и ратифициране на споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан. Резолюцията не е законодателна, но решението на парламента и на Комисията по външни работи, когато бе прията резолюцията, означаваше, че парламента ще даде съгласие за ратифициране на споразумението, след като е, делегация от парламента посети страната. Тази визита ще се осъществи следващата седмица, ще бъде посетен също и Узбекистан. Това е един от основните казуси, в който можем да проверим как и да покажем как Европейския парламент налага контрол върху едно споразумение за партньорство и сътрудничество. И защо е ключово това решение? Защото в момента парламент има нови компетенции и може да казва да или не за международни споразумения. И е, Комисията по външни работи и докладчика госпожа Николай и подкомисията за човешки права обсъдиха с е, експерти и с е, представители на гражданското общество аспектите на човешки права, съдържащи се в е, партньорството за сътрудничество. И се установиха същите изводи, които се съдържат в незаконодателната резолюция на парламента. В е, една такава резолюция, е, в тази резолюция всъщност е, парламента настоява да има механизъм за мониторинг. Така че да може да се следи от страна на парламента как се изпълняват елементите на задължения за човешките права в споразумението за партньорство. Аз запитах службата за външни дейност за този механизъм за мониторинг миналата седмица и получих много разочароващ отговор, защото службата ни отговори, че няма да се прилага този нов механизъм, защото след консултации с правни експерти се е стигнало до заключение, че един подобен механизъм сериозно ще изкриви междуинституционалното равновесие. Мисля, че парламента трябва много да внимава, защото става дума за нашето право за контрол. И господин председател, ви предлагам от името на Комисията за външни работи официално да изискате да видите това правно становище, което на което се базира комис... Е, службата за външна дейност е, и ни дава този отрицателен отговор за механизма за мониторинг. Аз лично считам, че е, в този случай Комисията по външни работи трябва да помоли е, правните служби на парламента да дадат е, правно становище и да се създаде прецедент за това как парламента може да се ангажира в е, мониторинг на подобни споразумения за сътрудничество. Смятам, че е изключително важно. Това е което исках да кажа. Тук има експерти, които ще ни обяснят какви са прогнозите за спазването на човешките права там и аз няма да ви отнемам повече време. Благодаря. Президенте Аутала. Благодаря, госпожа Отала. И така, е, ще дам е, думата на господин Фаритов Батулин, за да започнем нашето изслушване. Е, като го помоля да се впише в рамките на 5 минути, така че след това да можем да проведем дискусия с колегите. Имате думата, господин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 И все эти годы различные международные структуры, в том числе и Евросоюз, и ОБСЕ, и представители ООН, часто нам говорят, что идет диалог. Различни организации, включително Европейския парламент и ООН, е, казват, че има диалог и че е, ситуацията ще се подобри. Но предишният ни е, президент подаде оставка. Новия президент следва същата политика. И когато се приема законодателство, там понякога то е добро, но това не означава, че ситуацията се променя. Защото приложението на закона е много различно. Много често се приемат закони, които не се изпълняват. Така че положението не е добро. Искам да дам някои примери. Например, политиката за наказание с затваряне в психиатрични заведения. Много случаи граждани, които се смятат, че не са лоялни, биват изпращани принудително в психиатрични заведения, изреждат се имена и през месец март един гражданин, който е 80 годишен и който си позволи да даде интервю на Радио Свобода, е затворен в психиатрично заведение. Журналистът който е направил интервюта, е бил следен от е, тайната полиция, бил е наказван нееднократно. В момента той не може да работи в Тюркменистан, но не може и да напусне средата. Страната, извинете, най-големия син на журналиста, който не е могъл да намери работа, се е само, самоубил не е можел и да напусне страната. През е, декември къщата на същия репортер е била замерена с камъни. Това е нещо, което не се е случвало никога в страната. Друго семейство, което се е занимавало с бизнес – е било измъчвано от е, тайните служби и не са иззето име имуществото, огромен натиск е оказван. Майката е била затваряна нееднократно в психиатрична болница и е пратил, правила неколкократно опити да отнеме живота си. Друг случай на гражданин, който искал да отиде в Москва, за да получи медицинско лечение, което не е било възможно да получи в Туркменистан, не е получил разрешение да напусне страната, защото един от неговите роднини принадлежи към опозицията. Тоест, е, съществува практиката роднините да биват вземани за заложници, роднините на членове на опозицията. Тази практика продължава от доста години. Има и други примери. Наскоро една група млади изпълнители е била арестувана, защото са дали интервю пред турско радио и също техните роднини са били осъдени и самите изпълнители са били съдени. Знам, че е много кратко времето ми, затова ще прекратя и ще отговоря с удоволствие на въпросите ви. Благодаря. Благодаря. Е, сега ще можем да задълбочим диалога с въпроси. Е, сега ще дам е, думата на госпожа Мамедов, която представлява гражданското общество. Вас също ще ви помоля, госпожо, да се ограничите с 5-минутно изказване. Ще ви слушаме с голям интерес. Господин Мамедов. Благодаря за поканата и е, даже възможност да се изкажа от тази висока трибуна. С Туркменистаном я хотел бы призвать вас всех парламентариев е, Европы. Не... Когато става дума за отношения с Туркменистан, е, призовавам ви, не правете същата грешка, която бе направена от колегите от ООН. Те не се задълбочиха в ситуацията и не изискват от Туркменистан да изпълнява своите задължения. Действително, ние подкрепяхме независимостта на Тюркменистан, но Туркменистан никога не изпълнява международните си задължения. За това ви призовавам когато дискутирате темата Тюркменистан и взимате решения, отчетете това. Много е трудно да се сътрудничи с страни, където има потишнически режим. Сътрудничеството трябва да се базира на предварително поставени условия. Мога да кажа, че нашите лидери са много твърди и много добре знаят как да не си изпълняват задълженията, които поемат. Според мен е изключително важно е да се настоява всички политически затворници да бъдат освободени, да се сложи край на политическите репресии. 50 000 души трябва да бъдат извадени от черните списъци. Нашето гражданско общество трябва да се преустрои. Ако се изпълнят всички тези условия, не би имало прегради за сътрудничество и за партньорството. Искам да ви обърна внимание също и на факта, е, напълно противозаконен, е, че съществува един затвор, е, който прилича и който е концентрационен лагер. И мога да ви кажа, че затворниците там нямат е, никакви права да виждат роднините си, нямат право и да се срещат с адвокатите, които ги представят. Тоест, действително, условията са като в е, концентрационен лагер. Затова ви моля да дискутирате въпроса за този затвор с правителството на Тюркменистан. Наясна съм, че нямаме достатъчно време, но искам да ви кажа, че трябва да се обсъжда и положението на майките, чието синове са в затвора. Много млади хора, примерно, които ползват на наркотици, всъщност са били принудени да, да станат наркозависими. В, наркотици се внасят от в огромни количества и правителството реално спонсорира това. И тъй като международните органи са много пасивни, се налага на едно мълчание, едно пасивно отношение, което реално означава, че се приемат действията на нашето правителство. Затова настоявам, формулирайте предварителни условия и ако ще работите с тази страна, искам да ви предупредя, че съществува и едно ново понятие демокрация през економика. Никога не сме успели чрез економически връзки да се промени една репресивен режим. Така че економически аспект е един скрит лобизъм за економическите интереси. До 3% са доставките от Тюркменистан за енергийни доставки и трябва да имате предвид това. Eh, да благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Human Rights Watch. И тя е, ще ни е, представи положението с свободата на е, човешките права в Туркменистан, действията на режима и в някои международни организации. Имате думата, госпожо. Аз също ще помоля да се впишете в 5 минути. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, много се радвам да присъствам тук. Искам да ви обърна едно внимание на нашия документ за Тюркменистан по случай е, визитата на Комисията за външни работи в Тюркменистан. Така че сега няма да отделям време да ви говоря за ситуацията с човешките права. Там а също и колегите тук доста неща, много силни неща говориха за това колко ужасна ситуацията там. А по-скоро искам да свържа тази много тежка ситуация с политиката на Европейския съюз там и ролята на парламента за оформяне на тази политика. И също госпожа Хаутала коментира нещо много важно, а именно, че Европейския парламент сега има ключова възможност, а именно да направи така, че да има ключова роля при оформянето на европейската политика и то именно за подобряване на човешките права. Европейския съюз в момента подобрява отношенията си с едно от най-репресивните правителства в света, без да изисква никакви подобрения на ситуацията с човешките права. Европейския парламент е единствената институция, която иска в е, споразуменията за сътрудничество да има и клауза за подобряване на човешките права и съответни критерии. Тези критерии очевидно не се изпълняват и смятам, че няма и спор по този въпрос. Но независимо от това, Европейския парламент е, одобри споразумението за е, сътрудничество като, смяташе, като смята, че това ще случи за стимул, за, служи за стимул за демокрацията. Комисията и съвета твърдяха пред парламента, че ще искат да се сложат клаузи за човешки права и съответни критерии, но реално няма никакви доказателства да са направени някакви усилия от комисията или съвета или от службата за външна дейност да се търси някакъв напредък за човешките права. Така че от една страна има едно правителство, което няма никакво желание да се реформира и второ Европейския съюз, който няма никакво желание да настоява за подобни реформи. Независимо от това, резолюцията, прията от нашата комисия в, в, на, в началото на годината, одобри споразумението, но искаше да има механизъм за човешките права. И, както каза госпожа Халатала, сега стана ясно от е, службата за външна дейност, че подобен механизъм няма да има. Това потвърди и вчера друг представител на службата за външна дейност, което е, корено е, променя е, базата, на която бе одобрена резолюцията от нашата комисия службата за външна дейност, освен това до сега не ни отговори на един друг ключов въпрос, поставен по същото време, а именно да се даде оценка на въздействието, което това споразумение ще има върху е, ситуацията с човешките права в, стран, в Тюркменистан. Е, одобрението на съвета бе базирано на това, че ще има е, стимул за реформи. Предстоящата ни визита е подходящ повод да се обмисли и да се оцени ситуацията с човешката права в Афгани... Тюркмендинстан, който всъщност е много тежка. Също така дава възможност да се огледа и ангажимента на властите там за политически реформи. За сега няма такива доказателства, а също и за, реш... за решимостта на Европейския съюз да търси подобрения, видими подобрения в е, ситуацията с човешките права, за каквито няма доказателства. Освен това, можем да се извадим и полука от други подобни ангажименти на Европейския съюз, примерно Близкия изток, защото има много прилики и трябва да е, преосмислим политиката си, която поне в контекста на Близкия изток е била много погрешна. И смятам, че не бива да спрем и тук. Трябва да мислим въобще за ангажиментите на Европейския съюз с е, репресивни правителства в региони, където се потъпква стабилността и мира. И не бива да се счита, че искането за демокрация изключва економическо сътрудничество. Вчера е, Европейската служба за външна дейност е, изтъкна един много важен аргумент – а именно, че е, тюркменското правителство е показало реален интерес за по продължаване на отношенията с Европейския съюз, но не желая да ограничи отношенията си с Русия и Китай. Именно това е, говориме. Не става дума само е, за стратегически интереси, а и това, което иска тюркменското е, правителство, ние трябва да се възползваме, за да оказваме натиск върху тях. Тоест, не да им даваме и така гратис споразумение, а да използваме процеса на преговори като двигател за подобряване на човешките права. И то преди да се сключи споразумението. Синьора Голстон, дирей, Благодаря. Нали приключихте с изказването? А, извинете, извинете. Prima di dare la parola ai colleghi, aprire il dibattito, vorrei... Е, ще се ви дам отново думата по-късно. Преди да дам думата на колегите обаче, искам да представя и господин Фишер от службата за външна дейност – така че да поставим общите рамки на дискусията. Благодаря. Благодаря. Само няколко думи и знам, че и за мен има ограничения за времето. Първо искам да приветствам изказванията, направени тук в тази зала преди мен. Ние много високо ценим работата на неправителствените организации в тази страна и в региона и знаем колко големи са предизвикателствата пред тях. Смятам, че всички сме на едно мнение, че ситуацията с човешките права в Тюркменистан е обезпокоителна по принцип това се отнася за страните в Централна Азия. Европейския съюз поставя човешките права в центъра на взаимоотношенията си с тези страни и в стратегията си за отношения с тези страни. Именно това се подчертава от 2007, когато бе одобрена стратегията. Имаме редовен диалог за човешките права с всяка отделна страна от региона, включително Тюркменистан по един много е, директен и откровен начин се поставят въпросите. Ние имаме възможност да е, повдигаме тази тема със сред представители на тюркменската страна. Също е, имаме и с гражданското общество, е, включително и с е, представителите му, които присъстват тук в залата. Активно работим с тях с подготовка на диалога. Нека да поставя един акцент тук. А, диалога ни с а, тюркменското власти не се ограничава само до въпросите за човешки права. Ние поставяме тези въпроси и с много други наши а, сътрудници и хора, с които сътрудничим там и непрекъснато изразяваме нашата загриженост. Твърдо смятаме, че в страни като Тюркменистан и отново се съгласявам изцяло с всичко, което бе коментирано до тук, че там ситуацията с човешките права е трудна, ние считаме, че трябва да бъдем активни и че не може да има постижения в краткосрочен план. Процесът е дълъг и колкото повече се ангажираме с него, толкова повече ще можем да настояваме за реформи. Затова се надяваме, че споразуменията за сътрудничество и ще влезе в сила, защото то ще ни дава нови инструменти за това да бъдем активни, включително и за парламента вашата комисия ще има възможност да обменя информация и да бъде ангажирана в дискусии. Споразумението, госпожа Халталан тук спомена, въпроса за механизма за мониторинг няма да повтарям аз, но свързано свързан с а, това споразумение е фактът, че ние можем да действаме вече по начин, по който е законно обоснован, така както го правим всички други страни в регион. Отново подчертавам колко е важна ролята на парламента в това отношение. Много се радвам, че ще има визита до парламента в Тюркменистан и очакваме с нетърпение резултатите, вашите коментари и наблюдения. И накрая отново благодарности на, за неправителствените организации и за хората, които са тук, които толкова ни помагат да разберем ситуацията там. Надявам се, че ще продължим да сътрудничим. Грация, доктор Фишер. Благодаря, господин Фишер. И сега ще преминем към дискусия. Господин Петеринг ще има думата пръв. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на Фарид Тухбатулин и на господин Мамедов, е, разбира се и на госпожа Годстон Наистина разбираме е, при какви обстоятелства господин е, е, Тулбатулин е успял да получи убежище в Австрия, неговия съратник в Холандия, но много често чуваме аргумента за стабилност, който ни отклонява от интереса, който трябва да проявяваме към правата на човека. Това обаче не е добър аргумент. Това е аргумент, който беше използван още по време на комунизма. И наистина е във вреда на тези, които живеят там, където няма свобода. Е, стабилността изисква да се спазват и правата на човека, принципите на демокрация и на правова държава. Без тези принципи не можем да говорим за стабилност. Или това е стабилността на гробището. В никакъв случай не е стабилност, е, която да включи и е, достоинството на човека. Следващия колега. Благодаря, господин председател. Ето, аз съм тук. Виждате ли ме? Благодаря на всички участници. Шокиран съм от това, което казахте. За този терор с психиатричните клиники, който се провежда. Това ни връща към репресиите в Съветския съюз и Китай. Споменахте нещо и за свободата на вероисповеданията. В моята страна има фундация с дълга история в сътрудничеството с баптистите, които се намират в Туркменистан и които са подложени на репресии – е, трябва тайно през нощта е, да извършват е, религиозните церемонии. Наистина жестоко са преследвани тези граждани. а православната църква на Русия иска да построи катедрала в Ашхабад като аргументът е, че тюркменските граждани, които практикуват имат вероисповедание, което не е регистрирано, нямат това право. И наистина чух за нарастващи репресии, към тези е, хора. Бих искал да знам дали е, наистина е така или не. На 28 януари е, бяха, са били арестувани 20 на души от един апартамент, били са е, санкционирани с е, огромни глоби и смятам наистина, че Европейския съюз трябва ясно да се защити правата на човека в Туркменистан. Благодаря, господин Белдер. Господин Парачкис. Manau, Благодаря много. Чухме наистина много интересни неща. Това е малко на особена страна е, след бившите съветски републики е, в тази е, страна наистина нещата бяха замръзнали и имаше култ към личността. След като се промени се смени президента, смятахме, че ще се промени ситуацията, но това не се случи. И сега трябва да изберем едно от двете. Или споразумението за партньорство да се отложи, подписването на това споразумение, или пък да го подпишем. Съгласен съм, че от тези две злини трябва да изберем по-малката и да подпишем споразумението. По този начин ще имаме инструмент, с който да можем да действаме вътре в страната. Искам да задам въпрос към гостите Китай, Индия, Турция са основни, играят основна роля, но те не са демократични държави, може би изключение на Турция. И на коя от тези страни е, възлагате най-много надежди по пътя към демократизация и коя от тях оказва най-силно влияние в Туркменистан? Благодаря, господин Палечкис. Колегата Келан за две минути. Мисля, че колегата Хаутала много добър увод направи. И искам да благодаря на представителите на Тюркменистан за много ценната им информация. Комисията има следния подход. Колкото повече се ангажираме, толкова повече ще можем да влияем на положението. Но смятам, че това са просто празни мечти. И то за сметка на човешките права. Хората в затвора не могат да чакат години наред, когато може би ще има промени в режима. И мисля, че трябва да се съгласим с господин Мамедов, че един потичнически режим никога не се е променял само с взаимоотно... търговски взаимоотношения. А госпожа Голдстън коментира, че ние можем да имаме възможност да упражняваме натиск в този случай, когато поставим условия. Ние сме за търговски отношения, за економически ангажименти, но първо режимът трябва да ни убеди, че в положението с човешките права ще настъпят реални промени. Благодаря, господин Келър. Господин Николай. Mulțumesc, domnule președinte doresc să salut această inițiativă care dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie. Благодаря, господин председател. Приветствам тази инициатива, която още веднъж показва а, значението, което отдава Европейския парламент на правата на човека. Приветствам а, а, нашите два гости, които играят наистина голяма роля в защитата на правата на човека в Туркменистан. Те наистина са големи борци за свобода и защита на правата на човека. За съжаление, трябваше да напуснете вашата страна и ние трябва да ви подкрепим, така че да може да продължите вашата благородна дейност. От Е, както господин е, Мамедов органи... Е, ръководи организацията, която работи в изгнание, във вашите изказвания вие а, очертахте картина, позната от тоталитарния съветски режим, а, до 89-та година ние живеехме а, при подобни условия и е, наистина ние сме длъжни като депутати и на тази седмица ще посетим Ашхабад и е изключително е, важно да повдигнем тези въпроси е, пред а, туркменските ръководители. Тези въпроси, които тук дискутираме. И трябва да се започне един конструктивен диалог. Един от ораторите каза, че О, не, е допуснала грешка, опитвайки чрез специализираните си структури да установи в Туркменистан организации, е, които да подобрят ситуацията с правата на човека. Смятате ли, че бойкот от международната общност, бойкотиране на вашата страна, може да насърчи туркменските власти, може да им въздейства така, че да е, спазват е, задълженията си. Смятате ли, че е полезен подобен бойкот? Колегата Гомес, последен, е, е, последна ще се изкаже. Uh... Аз съм делегацията, която ще посети Тюркменистан другата седмица и забелязвам разликата между хората, които идват от там и казват, че ситуацията е кошмарна, ужасна и представителите на комисията, които казват, положението е обезпокоително. Затова искам да попитам представителя на службата за външна дейност. Освен чисто риторичните фрази, може ли да ни дадете един конкретен пример за нещо, където има напредък. Нещо, нещо, което се е случило на практика. Е освободен затворник. Един малък пример ни дайте, за да е, видим така вашата гледна точка и да видим как споразумението за сътрудничество ще се окаже инструмент за подобряване на ситуация. И ако примерно представители на гражданското общество могат да бъдат могат ли да бъдат в е, контакт с хората в страната? И е, госпожа Николай зададе въпроса за бойкота. Може ли да бъде ефективен един такъв бойкот? А ако не е ефективен, как според вас Европейския съюз може да използва своите възможности да влияе? Благодаря, госпожо Гомес. А сега ще спазим реда. От преди малко всеки гост ще разполага с 5 минути, за да отговори на зададените въпроси. Зададени от депута. Господин Батулин, имате дума. Спасибо за. Благодаря ви за интереса, който проявявате и за въпросите. прието е някакси да се счита режима в Туркменистан за стабилен, но вие прекрасно знаете, че само преди няколко месеца, два-три месеца, ситуацията в страните от Северна Африка също се считаше за стабилна. Там също действаха нормални закони. Нищо не предвещаваше това, което става в момента. В Туркменистан положението е доста сходно по отношение на квалификацията стабилност. Да, има и закони, но както ви казах, те не се спазват. За наркоманите вече говори Вячеслав Мамедов. Безработицата е много висока. 60% от населението. 20% от населението не могат да намерят работа ние в момента можем да контролираме и да публикуваме информация на нашата веб страница, защото имаме връзки с нашите приятели в Туркменистан. Аз получавам страшно много писма от възмутени туркменистанци, които питат кога най-после и у нас ще се състои революция в искам да ви кажа, че ако сега пътувате до Туркменистан, просто им предложете е, следния вариантан. Ако те се опитват да запазят положението такова, каквото е сега, в надеждата, че нищо няма да се случи, това нещо им кажете, то ще се случи от само себе си, без никакво външно въздействие, защото това е един котел, който ври, който сам ще избликне е, и е, ще разбуни целият Туркменистан. Не, от тях няма нужда да искате някакви сериозни промени. Закони има, законите са добри, просто е важно те да се изпълняват, да се прилагат. По отношение на религиозните свободи, да, те се потискат и един от сериозните проблеми на религиозните мълценства е, е невъзможността да внасят в страната религиозна литература. Тя е забранена и а, много от религиозните организации нямат а, юридическо а, регистрация, нямат юридическо лице, а даже и тези, които имат, а, са подлагани на натиск. Знам, че има и мюсюлмански а, активисти и тук нямах време да дам пример, но в момента много мюсюлмански активисти са в затворите, арестуват цели семейства и такива примери изобилстват по отношение на факта, че ако Евросъюза сключи споразумение с Туркменистан, страната може да приеме е, задължения. Трябва да кажа, че те вече е член на ОССЕ е, и има съответните задължения за спазване на човешките права, но в никакъв случай не може да се каже, че държавата изпълнява своите задължения, вменени от членството в тази организация. По отношение на общуването с хората, както ви казах, ние имаме различни програми с колегите, които ни позволяват да шифроваме нашата преписка с нашите роднини. Общуваме по телефона, но както знаете, аз не мога да им кажа всичко, което искам. Те също се въздържат, защото са следени. Положението е много сложно. Туркменските власти готвеха е, покушение срещу мен и аз исках да укрих това от роднините. Искам да благодаря на госпожа Халтала за помощта но туркменските власти, когато не могат да решат дадени проблеми, се опитват да ги укриват и извършват репресии а, върху хората, свързани с тези проблеми. а, може да се упражнява някакъв контрол, някакъв мониторинг, ако има център в Ашхабад, защото туркменските власти много се притесняват от контрол. Например, Червения кръст следи, наблюдава това, което става в туркменските затвори Достатъчно е само да се види какво става там. Е, и в самия факт, е, че тюркменските власти се опитват всичко да укриват, това показва, че положението в е, Туркменистан наистина е много лошо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Токбатилин. Господин Мамедов има думата. Искам първо да благодаря на всички депутати, които направиха коментари, които взеха отношение към нашите изказвани. А, имаше някои много съществени въпроси. Първо по общуването с нашите активисти, нашите членови, които са вътре в страната. Както ви казахме, в Туркменистан не е толкова просто да дигнеш телефона и да поговориш с някой активист, борец за граждански е, права. Всички наши е, преписки, съобщения са шифровани с защитена информация – Демократичния граждански съюз специално обучира, се обучава активистите в областта на гражданските права, за да гарантира тяхната безопасност. Тези механизми, които разработахме в, разработихме, се използват в момента с, в комуникацията с активистите в Туркменистан. Може да ви се вижда парадоксално, но за да общуваме с туркменистански дейци, ни трябва два месеца предварителна подготовка. И в момента, защото се използва фалшива информация. Много често властите съобщават, че даден човек, когато търсиме, има сватба, че пътува и ние а, почваме да търсим къде са тези роднини, където той е заминал в Руската федерация. Ето, това са изключително големи пречки, тези заблуждаващи информации. И а, освен това, контакта с такива а, дейци може да предизвика сериозни репресии срещу тях. Понякога само едно телефонно обаждане а, а, и, и по, по, по молбата да се предаде информация може да доведе до репресии до същ съответното лице. Един човек по този начин беше затворен и трябваше да бъде освободен едва след като беше оказан международен натиск. Втория въпрос беше зададен от господин Фишер. Той а, по, и, и въпросът доколко е целесообразно да се е, върши бойкот. Не повтаряйте грешките на вашите колеги от ООН. През 1995 година, абсолютно без да се обсъжда въпроса, беше приета резолюция за признаване на неутралитета на Туркменистан. Международната общност по този начин помогна на този режим, без да се запита дали режима изпълнява своите е, е, задължения и е, нещата отидаха в задънена улица за да мо... надеждите, че сътрудничеството с Туркменистан абсолютно не се оправдаха. Напротив, картината беше точно обратната. За това предлагам когато говорим за развитие на сътрудничеството, нека първо да поставим предварителни условия на тази държава а, и да, е, да се сътрудничи с държавата едва когато тя изпълнява тези условия. Само тогава можем да сме сигурни, че тя има решимост да се демократизира. А ако не направите това, пак ви повтарям, не повтарите грешките от преди 15-16 години. Господин Фишер каза, че економическото сътрудничество може да позволи да се създадат нови механизми, но а, а, смятам, че в случая а, всички опити да се говори с туркменистанския режим за правата на човека ще бъдат излишни. Положението няма да се подобри. За това, защото това е един прагматичен, циничен режим, който може да ни лъже до безкрай, без да прави абсолютно нищо. Той си търси най-удобната форма за да просъществува. Затова ви призоваваме да, да внимавате, защото всички отстъпки, които се правят, са всъщност изгодни само за режима. този режим играе своята роля и някакси въвлича и Европейския съюз в, в това. Така че бъдете внимателни чуйте гласовете на тези, които гледат престъпленията в затворите, страданията на наркоманите в Туркменистан, тези, които не могат да изпратят децата си да се лекуват, тези, които попадат в черните списъци. Това е една безперспективна политика и смятам, че економическото сътрудничество с режим като този в Туркменистан или Бирма или Роберт Мугабе са абсолютно до нищо няма да доведе. С Робърт Мугаре, Мугабе, например, никога няма да имате реално сътрудничество. Същото въжи за режима в <laughs> Туркменистан. Да. И по този начин няма да промените ситуацията в Туркменистан. Благодаря. Благодаря, господин Мамедов. И последно, госпожа Голстън. Пет минути. And... Uh, благодаря. Аз също искам да се присъединя към благодарностите за много удачните въпроси. Няколко коментара. Първо да поясня. Human Rights Watch не препоръчва да се оттеглим от Тюркменистан. Не искаме да, нало... да наложим изолация, а настояваме да има ангажименти, но така, че да се настоява за ясни, конкретни, измерими подобрения на ситуацията с човешките права. За това, според нас, подхода трябва да е различен от подхода на комисията и на службата за външни действия, защото те смятат, че трябва да има диалог, просто за да има диалог. Е, добре е да има диалог, добре е да има ангажименти, но ние не смятаме, че е така. Ние сме за диалог, но този диалог трябва да бъде средство за постигане на определени цели, а не просто средство само за себе си, цел за себе си. И е, стигам така до втория си коментар, а именно изявлението, че е, взаимоотношенията с Тюркменистан и Европейския съюз са дългосрочни, не бива да чакаме краткосрочни и средносрочни резултати не трябва да очакваме резултати от днес за утре. Все пак, службата за външни дейности може ли да ни каже колко време очаква да изчака преди да види резултати? Защото от нашия опит за наблюдение на ситуацията за човешките права и в Тюркменистан, и в Централна Азия, и в други репресивни режими, показва, че е, резултати не идват, освен ако няма постоянен външен натиск за резултати, защото тези правителства нямат политическа воля да въвеждат реформи. Единственият начин да се постигнат резултати е да им се упражнява натиск. И отново, по въпроса на господин Палецки, че избора е не е лесен, но че е по-добре да има споразумение за сътрудничество, отколкото да няма, защото така Европейския съюз ще има повече влияние и ще настоява за положителни промени. Отново, ние считаме, че идеята за подобрени взаимоотношения може да бъде стимул за прогрес, но до този момент това не се случва. Европейския съюз не е а, използвал перспективата да подобри отношенията си, за да настоява за подобрени човешки права. Реално парламента формулира конкретни стъпки, които да се иска Туркменистан да предприеме в замяна на подобрени економически отношения, но другите институции не подеха тази инициатива и не дадоха политическа подкрепа на нашите искания. И за това бе изгубено изключително много време всъщност. Но а, не е прекалено късно, защото сега в момента вие трябва да вземете едно ключово решение. Тоест, дали ще им подарите споразумението за сътрудничество ей така гратис, или ще го ще държите това споразумение като примамка своего рода да дадете, да искате конкретни подобрения преди да се подпише споразумението. И в заключение, нека да кажа, че споразумението за сътрудничество много често се казва, че е необходимо, че Европейския съюз ще бъде в по-добро положение, ще даде нови по-добри инструменти за подобряване на ситуацията с човешките права. Не виждаме как ще стане това. Просто няма никакви доказателства в подкрепа на такава теза. Какви точно нови инструменти ще има Европейския съюз с това споразумение? Нищо, нищо в момента не задържа е, Европейския съюз да поставя правата на човека на най-високо ниво и да иска ефективно изпълнение от туркменското правителство. И според мен ще се продължи да има такива безлични изявления, като общите изявления пред преса, пред пресата, както се случи сега на последната среща на високо ниво в Ташкент и половин страница има около три реда е, изявления за човешките права, за конкретни конструктивни ангажименти за подобряване на а, законността. Това реално е нищо за смелите активисти за човешки права, които се борят за подобряване на положението там, било то вътре в страната под прикритие или извън. Те не получават никакви инструменти по този начин, не получават никаква подкрепа за, да, за своята дейност. Така че Европейският съюз трябва и може да направи много повече. Това в момента пред вас, вие имате историческа възможност да искате конкретни подобрения на ситуацията с човешките права. Благодаря. Благодаря. Мисля, че има още един е, желаящ да се изкаже. След въпроса зададен от госпожа Гомес, е, така че дам думата на господин Фишер от службата за външна дейност. Благодаря, господин председател. Благодаря. Отбелязахме си внимателно коментарите. Разбира се, свободата на религията е голямо притеснение. Това е един от въпросите, които повдигнахме в диалога ни за човешки права. Следващото заседание се предвижда през юни и ако имате нещо, което искате да повдигнем, можете да ни го дадете като тема. За отношенията в... и условията в затворите, разбира се, също са предмет на загриженост. Моята роля като представител на Европейската служба за външна дейност не е да защитавам политиките за човешки права в Тюркменистан, а именно да говоря, че трябва да има ангажименти. Затова много се радвам, че Human Rights Watch е също за проемането на ангажименти и е против изолацията и бойкот. И отново, нека да, ако ще се повторя, нека да кажа все пак, че споразумението според нас ще ни даде възможност да бъдем по-активни. Предходното споразумение действаше много кратко време, а това, което ще сключим сега, ще ни даде по-добри възможности, по-добри инструменти. И с това ще приключа изказването си. Благодаря, господин Фишер. сега председателката на подкомисията права на човека. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да бъда учтива, но мога да кажа, че съм изненадана от подхода и от арогантността на службата за външна дейност към реалните проблеми, които виждаме в тази страна. Никой не каза, че искаме да изолираме Тюркменистан. Искаме политика на ангажименти, която обаче да носи резултати. Съжалявам, че трябва да го кажа, но не оставам убедена. Обратното. Оставам с чувството, че не е ясно каква е реалната политическа воля на службата за промяна. Естествено, много удобно да се правят общи изявления, но това не е най-ефективно. А, институционалният проблем между службата за външна дейност и парламента е сериозен. И сега, когато има правно становище, че искането на парламента за механизъм за мониторинг а, изкривява взаимоотношенията между институциите, моля, покажете ни го, нека да видим. Е... Благодаря, госпожо Алтела. Наистина много полезна беше тази среща, много интересна. Благодаря на всички гости, които трябваше дълго да пътуват. Госпожа Голсон дойде от Нью-Йорк. И наистина за вас е ясно с колко проблеми сте се сблъскали, за да дойдете тук. Колегата Николай, която не е в залата в момента, е, но е, която по тази е, тема събира допълнителни данни, както и госпожа Гомес, която на 26 април ще посети Туркменистан. И двете събират ценни елементи. Наистина, това беше много ценно за нас. Надявам се тази среща да е дала възможност на всеки един на базата на опита, с който разполага, не винаги добър, благоприятен. Надявам се, че сте разбрали, че Европейския парламент е на ваша страна и ви подкрепя в борбата за установяване на права на човека във вашата страна. Благодаря ви отново за вашето присъствие тук. Следваща точка от дневния ред ще се проведе при закрити врата. Така че ще помоля всички колеги от комисията, членове на комисията да останат, но всички останали да напуснат залата. Така че една-две минути, за да дадем време на